са в залата, но ни слушат и ни виждат на екрана. Още по-добре е да си в залата. Знаете, че е, има предложение за номиниране на комисари е, в е, 10 часа. Е, приключва срока за внасене на изменения а днес в 12 часа ще гласуваме по тези въпроси. А сега по дневния ред предстои да